Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Започваме с девета точка в дневния ред – проверка на делегираните актове. Разглеждаме делегираните актове и мерките за прилагане – Това е нещо важно, свързано и с работните ни методи. Ясно е, че парламентът трябва да прави своята проверка. Всъщност публичните изслушвания са част от тази проверка. Днес ние ще говорим и за неплатежоспособност 2. При предишния преглед и контрол ние разгледахме мерките за 2014 година. Днес в дневния ред са делегираните актове, които изменят регламента от 2014 година. Неговия основен елемент е включването на подгрупа от инфраструктурата. Същевременно периодът за този контрол е 3 месеца. След направеното обсъждане, вие ще видите, че екипа за преговори поиска отлагане на срока за контрол. Аз ще се обърна и към докладчика който също ще вземе думата. Искам да кажа добре дошла на Натали Бържие. Тя завежда Ейопа. Урхард, заповядай. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че тази сутрин искам да добавя още няколко точки. На първо място инвестициите в инфраструктурата. Комисията добави един груп, една група от активи и съответно очерта предполагаемия риск. Това е нещо, което напълно се подкрепя от НП. Проекто текстът на комисията обаче не стигна до, до нас достатъчно бързо, за да успеем да оповестим резултатите и да запознаем комисията с резултатите от нашия контрол. Бяхме доста очудени да разберем, че сега комисията работи по допълнителни планове за инфраструктурата. Искам да подчертая, че комисията трябва да ни обясни какво точно планира, защото ние сме в неизвестност. Добре е да ни се обясни защо се правят измененията, какви ще бъдат тези изменения и как ще се отразят на целия пакет. По процедурата за делегираните актове, ЕНП отбелязва, че комисията предлага всички от тях в един общ пакет. Това за нас е проблем. Става дума за междуинституционални отношения и комисията го разбира. Парламентът Продължава да обсъжда тези мерки като част от инвестициите в инфраструктурата. Ние сме съзаконодатели, но тук бяха направени изменения преди да влязат в сила мерките за изпълнение. При една обичайна законодателна процедура ние трябваше да получим предварителния вариант на тези текстове. ЕЙОПА също не беше консултирана. Предполагам, че става дума за нарушение на формалната процедура, но се надявам, че тази процедура все още може да бъде изпълнена и се надявам също така комисията да ни предостави тези документи. И накрая радвам се, че обсъждаме този въпрос, но имайте предвид, че трябва да чуем обяснение за измененията. При капиталовите пазари ние не можем да дадем пълен карт бланш на комисията – Необходимо е междуинституционалните договорки да се спазват. В противен случай ще трябва да спрем комисията в нейните действия. С други думи, много е важно в бъдеще да се планира добре. И това да въжи и за застрахователните предприятия и мерките за тях. При неплатежоспособността имахме огромна промяна подход основан на плоска ставка, а сега подход основан на риска. Трябват ни едни много по-практични норми, Необходимо е всички изменения да бъдат достатъчно ясни, особено когато те изменят законодателните актове. Европейският парламент не може да позволява комисията да не се съобразява с мандата на съзаконодателите и да го тълкува както на нея и е удобно. В никакъв случай не е допустимо парламентът да не получава предварителна информация за тези текстове. Бих искал да кажа отново, ние не получихме тези текстове, нямаше процедура на допитване, не се проведе никаква консултация. Ние не можем автоматично да одобряваме всичко, което идва при нас, особено когато е за капиталовите пазари. Имам и въпрос. Комисията как гарантира пълното информиране на Европейския парламент и неговото пълноценно участие? Би трябвало да се зачитат законодателните роли – Интересуваме също как комисията гарантира, че няма да се правят изменения преди всички мерки да са транспонирани. И още един въпрос. Как можем да бъдем сигурни, че стъпваме върху една здрава основа и че няма да се правят промени в мандата на съзаконодателите? Благодаря. Сега ще дадем думата на комисията и екипа за преговори Натали Бържие. Благодаря ви. Комисията се възползва от набраната скорост при инвестиционния план за Европа и инициативата за капиталовите пазари. И двете инициативи бяха подкрепени от парламента, който помоли комисията през юли да излезе с законодателни и незаконодателни предложения, възможно най-скоро, за да имаме интегриране на капиталовите пазари в ЕС. Основната цел е стимулиране на растежа и заетостта мерки в подкрепа на инвестициите. Зелената книга за Съюза на капиталовите пазари от февруари 2015 година посочи необходимостта да се определи риска при инфраструктурните проекти, както и нуждата от инвестиции при едни пруденциални правила. В писмото на председателя Гвалтиери от декември 2014 година до Лорд Хил това също беше подчертано. През юли 2015 година, когато разглеждаше Съюза на капиталовите пазари, парламентът подчерта, че е важно да има благоприятна среда за финансирането на МСП – да са на лице необходимите економически и регулаторни условия. ЕИОПА направи преглед на инфраструктурата, комисията прие плана за действие за Съюза на капиталовите пазари или СКП, направиха се и измененията на делегираните актове. Общия контекст Застрахователите работят в среда с ниски лихви – Следователно, трябва да див, диверсифицира техните инвестиции, за да покрият дългосрочните си отговорности. В момента те държат активи на стойност 3 трилиона. Следователно, всяка промяна е много съществена за цялата ни економика. Конвергенцията на приоритетите означава допълнителна работа по неплатежоспособност 2 за капиталовите изисквания най-вече. Неплатежоспособност 2 трябва да влезе в сила на 1 януари 2016 година. В съответствие с мандатите на съзаконодателите, комисията подобри рамката за тази последна крачка. Според нас, застрахователите трябва да допринасят за инвестиционните проекти – като същевременно изпълняват пруденциалните изисквания на регулаторната рамка. Комисията се консултира с ЕИОПА през 2015 година беше направен преглед на инвестициите в инфраструктурата, а изменението беше прието през септември съответствие със съвета на ЕИОПа и след допитване до експертната ни група ЕИОПа и ЕКОН. Според комисията това допринася достатъчно и за плана за действие за Съюза на капиталовите пазари. Това изменение по неплатежоспособност 2 всъщност въвежда нова рискова група при активите. Тук се използват критерии на бизнес моделите, управлението и гаранциите. Категорията в този случай не се ограничава до конкретен отрасъл. Обръща се внимание и на инвестициите в цифровите проекти в съответствие с стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Инфраструктурата в този случай се възползва от калибрирани инвестиции със съответните намаления. Имаме до 30% намаление при някои от инвестициите, като това калибриране се основава на съветите на ЕИОПа и премахването на бариерите пред застрахователите. Има специфични изисквания за управлението на риска. Ние искаме застрахователите да извършват и наблюдение. Пруденциалните правила са пропорционални Необходимо е да се работи с нужната прилежност. Това изменение включва и допълнителни мерки в подкрепа на инфраструктурни инвестиции за малките и средни предприятия. За Европейския дългосрочен инвестиционен фонд също се определят пруденциални правила – това е фонд за дългосрочно финансиране на компаниите, които имат такава необходимост. Имаме и регламента от 29 април от тази година. Също така, капиталовите такси са възможно най-адекватните – тази промяна позволява и на малките застрахователи да инвестират в инфраструктурни проекти. При многостранните търговски механизми имаме активи, регистрирани на борсата, с които може да се търгува. Съответно, тук имаме директивата и регламента за пазара на финансовите инструменти. Също така са подобрени преходните правила за дяловия капитал. Със законодателите би трябвало да премахнат стимулите за липса на инвестиции в МСП. При нерегистрирания дялов капитал също ще има полза от 7 годишния преходен период. Това е пояснено много по-добре сега, за да имаме добро изпълнение на мерките от ниво 1. Това подобрение допринася за стигане до едни благоприятни условия за малки и иновативни компании, които имат нужда от повече финансиране, както парламентът посочи това през юли. Мярката се ограничава до дялов капитал, придобит преди 1 януари 2016 година. Тези инвестиции всъщност са ограничен дял от 10 трилиона активи на застрахователите, но те могат да бъдат съществени за малките и средни предприятия. В заключение, това изменение на делегирания акт по платежоспособност 2 се очаква отдавна. Европейските институции могат да дадат своето мнение на време. Това изменение ще доведе до съществени инвестиции в инфраструктурата, ще помогне на МСП и ще гарантира пруденциалните норми. Предложеното изменение е една последна възможност да подобрим допълнително рамката на неплатежоспособност 2 преди 1 януари 2016 година. Би трябвало да се приеме на време, за да влезе в сила в подходящия момент. Заинтересованите групи се включиха в този процес, те заслужават една предвидима среда. Комисията предвижда промени в рамката възоснова на техните искания, както и исканията на съзаконодателите. Това отговаря и на прегледа на стандартната формула, която ще бъде разгледана през февруари. Thank you very much. Natalie Berger, now give the floor to Justin Ray from EIOPA.